Um, um, Добре дошли, дами и господа, на второто съвместно заседание между ИМКО и ИТРЕ. за мен е чест да съпредседателствам това заседание заедно с е, председателя Бузек. Това е, е собствена инициатива е, за по пътя към цифрови единен пазар. Това е единствена точка на дневния ред. Надявам се, че е приемлива. В такъв случай няколко съобщения. Това заседание се предава по интернет. Има превод на всички езици, с изключение на малтийски, словашки и унгарски. С изключение на тези три, споменатите три. Добре дошли на всички членове на комисии, които работят по тази тема. От последното ни заседание 1287 изменения са внесени по проекто доклада, без да се смятат тези, които идват от становища, чрез становища от други комисии. Това означава наистина огромен интерес към тази тема от е, хора под и от цяла Европа, пък и от е, други страни в света. Много благодаря и поздравявам с е, докладчиците и докладчите в Сянка за добрата им работа до тук. Видях е, текстовете на компромисните изменения, някои от тях, е, и е, си представям каква огромна работа хвърляте, за да се опитате да стигнете до компромиси и съгласие там, където е възможно. Докладът ще бъде обсъден и прият по време на съвместно заседание на двете комисии. Ще има отделен дневен ред за всяко от тези заседания. Те винаги ще бъдат председателствани съвместно от председателите на двете комисии. Предвиждат се два часа за тази дискусия. Аз ще председателствам първия тур, господин Бузек втория. Мога ли да ви помоля че ако желаете да се изкажете, е добре да дадете, е, да е, заявите това веднага, тъй като секретарята ще се опита да е, организира, опитайте се да, да привлечете вниманието на някой от секретарията или с табелката си, или с дигане на ръка. И когато ви даваме думата, ще се опитваме да назоваваме комисиите. Ще се опитам да разпределим работата и изказванията между отделните комисии и блокове, така че да нямаме само блок от едната или другата. Е, е, комисията по заетост, култура и Либе също участват. Сега ще дам думата на господин Бозе, който да направи уводни бележки и ще започне обмен на мнение. Благодаря много, госпожо председател. Благодаря, Вики. Няма какво да добавя всъщност, освен това, че нашите докладчици и за докладчиците и докладчите сянка не е нужно да дигат ръка, защото разбира се от само себе си, че те ще получат първа възможност да говорят. Благодаря ви, че сте тук. Мисля, че с това даваме чудесен пример на сътрудничество между тези две комисии тъй като ние сме отговорни за цялата, целия сектор комуникации и цифровия единен пазар и въобще цифровия е, аспект. Е, всъщност участват повече комисии, 4, 5, 6. Нека да създаваме такъв е, кластър, такива групи от комисии, за да Надявам се, това ще... Европейската комисия ще погледне добре на това. Те също работят е, в е, такива групи, в кластери, по време на е, подпредседателство, заместник председателство. Ние работваме по същия начин, започваме да работим по същия начин, което е добър така отговор на комисията. Благодаря, госпожо председател. Сега имате думата да председателствате. Само да спомена, че ние се срещахме с председатели и членове на Комисията по култура. И идеята е да проведем е, едно общо изслушване по темата за геоблокирането. Ще държим връзка с тях по този въпрос. Госпожа е, Калас и госпожа Гепхард, коя ще е първата, коя първа ще вземе думата? Госпожа Калас. Благодаря ви за уводните думи. Няма да повтарям бройката изменения, които получихме. Огромен е броя. Благодаря на колегите за проявения интерес по тази толкова важна тема. Мисля, че е много важно това, което ще каже парламента с този доклад, тъй като то ще така даде е, в някаква форма на стратегията за цифровия пазар. Ето защо работим много упорито да се вместим в сроковете, за да можем да повлияем на целия процес. Опитваме се да включим максимален брой е, предложения за изменения и да отразим приоритетите, но същевременно с, бихме искали доклада да остане така да има е, насоченост, фокус, е, а да не се превърне в едно колено дърво да, с милион пожелания и много приказки без е, никакъв ефект. Много неща могат да бъдат споменати в този доклад, във всеки отрасъл, економически отрасъл, във всички, всички аспекти нашия живот се дигитализират, цифровизират. И а, когато говорим за стратегия, ние сме на първия етап, когато работим по компромиси по съществуващите текстове от стратегията, за да дадем съответната структура на доклада. На втория етап, тъй като това е един текущ процес, ние очакваме и обмисляме някои допълнителни параграфи, които ще са нужни. Е, това се отнася до инвестиции в е, киберсигурността киберсигурността е една от темите, която ще обсъждаме. Но първо по далекосъобщителните въпроси. Много важно е да се гарантира, да се осигури една регулаторна рамка, която да стимулира частите инвестиции и се радвам, че много групи подкрепиха тази идея, а именно, че трябва да поддържаме конкуренцията, която е двигател на инвестициите. Какви са фактите днес? Големите дружества, големите компании се, се случават върху национални инвестиции и избягват паневропейски такива. Тоест по-малко оператори в една страна ще окажат отрицателно влияние върху конкуренцията и съответно потребителите. Същевременно, времено идеята за засилване ролята и създаването на един европейски е, регулатор не се харесва особено тази идея не се харесва особено, но въпросът е да се, не е да се заместят съществуващите регулатори, но да е по-обозрим целият европейски пазар, защото когато, когато говорим за неутралитет на мрежата, когато говорим за различни аспекти, отнасящи се за целия пазар, трябва да има някой, който следи всички тези процеси, а, така че да не се опитва всеки да дърпа чергата към себе си, към националния си пазар по е, цифровата трансформация на, на индустрия, на производство, промишлеността. Това е много важна тема за ИТРЕ и знам, че много наши колеги подкрепят призива на комисията да се създаде план за цифровизацията на промишлеността. По принципа веднъж еднократно регистриране на данни в публичната администрация. Много колеги подкрепят този принцип. Това е много важно за Европа всъщност, за да бъде лидер в електронните е, услугите по електронно управление, електронно правителство. И това е много важна тема. Има изменения, които подкрепят и идеите за новаторски еко е, бизнес и кластери, както и за новаторски бизнес модели. Едно от нещата, което трябва, не трябва да забравяме, е, че много от новаторски идеи е, идват от е, дребните фирми, начинаещи, млади фирми, така че те трябва да, са, е, да, да се чувстват сигурни, че техните идеи ще бъдат възприяти. За големия бизнес, новите технологии, малкия бизнес и младите фирми няма да инвестират, ако имат усещането, че политиците не им вярват, не вярват в това, което правят. Така че важно е да отправяме положителни сигнали по платформите. Радвам се също, че много изменения са в същата посока, като подчертават разнообразието на платформи, защото именно това разнообразие е в основата на цифровата економика, тъй като той е прави възможно. Е, освен това, този конфекционен подход не, не би помогнал. Колегите вече посочиха, че има законодателство, което се отнася до платформи за защита на потребителя, защита на данни, мисля, че измененията целят е, освен е, самата платформа и, нейните, е, и услугите, които доставчиците предлагат. Това е хубаво, защото в противен случай ние ще решаваме проблем, който не е формулиран както трябва. Повече от измененията по отношение на споделената економика на споделянето подчертават, че е необходимо да се подпомага и насърчава новаторството. Някои подчертават въздействието на е, тази економика на споделянето върху потребителите. И това е ключов момент. Е, нещо, което ни е, плаши също така. Потребителите подчертават по-ясно от всякога на това, е, това и разчитат все повече на различни анкети и мнения, за да правят своя избор. Тоест, е, трябва по-скоро да се търсят е, решенията и санкциите, когато се констатира някаква нередност. Това са важни теми и за економиката, и за избора на потребителя. Аз разполагам само с 7 минути така че няма да обхвана всички други аспекти и измененията по тях, но на тези неща исках да наблегна и приветствам усилията на докладчите в сянка. Очаквам да работя в добро сътрудничество с вас. Благодаря. Започвам сега. Евелин Гепхарт има думата сега. Благодаря и аз благодаря на колегите които е, внесаха изменения. Наистина, е, те обхващат една голяма част от текста и е, го обогатяват значително и повечето от тях са именно в тази сфера да се, а именно да се взема предвид е, цифровизацията, цифровите тенденции. Сега нямаме възможност да отразим всички в текста всички тези теми, за които се говори, защото госпо, с е, госпожа Калас тук имаме известни различия, че дали трябва да отчетем всички тези различни аспекти или не, това, което този доклад на Европейския парламент трябва наистина да представи нещата много ясно, много задълбочено и пространно, за да види Европейската комисия, че ние засягаме неща, които те не са засегнали. В крайна сметка ние дължим всичко това на нашите избиратели. Работата не трябва да е наистина пълна и не трябва да ограничаваме броя изменения, за да може важните е, е, промени и идеи да влязат в текста. многото изменения, които сме направили, новите аспекти също показват, че това е необходимо. Най-общо е, мога да кажа, това, което е положително най-общо е, е линията, която сме посочили в нашия проект, а именно, че ни трябва положителен подход към цифровия свят, че трябва да направим така, че да бъдат обогатени, т.е. Да, да обогатим тези нови е, тенденции и развития чрез новаторство, е, творчество, да се реализират нови идеи, е, които да подкрепяме, да изтъкваме, за да се възползваме максимално от възможностите, които предлага цифровия свят. Един въпрос, е, по който сме едини в този парламент, е, това е неутралитета на мрежата. Госпожа Калас е, току-що говори по него. Можем ясно да кажем, че трябва да внесем яснота по този въпрос в бъдеще. Ясно е, че това, което, колкото се отнася, що се отнася до защита на данните, наистина има нужда да се работи и по това. Иначе в има, не трябва да крие, че има области, които трябва да се дискутират допълнително и в отделните политически групи, а също така и между госпожа Калас и аз. Например, това е, е въпроса с комуникациите, по който е, имаме различни мнения, е, също така европейски електронното правителство с принципа веднъж само, еднократния принцип, по тези неща трябва да се помисли и да се обсъди е, какво е, се има предвид, какво е приемливо, кое не. И мисля, че наистина сериозни дебати трябва да се проведат по тези въпроси. Трябва да обсъдим и въпроса с е, авторското право, там има също различни е, становища и мнения. Трябва да задълбочим дискусията. Аз съм напрегната да видя какво, с нетърпение очаквам да видя какво ще ни предложи Европейската комисия в това отношение и какво ще се постигне с директивата за услугите, как ще върват нещата нататък. Има гласове за това тя да бъде отворена за разлежена отново. Аз мисля, че по-скоро трябва да мислим вече за изпълнение, прилагане на нормите в държавите членки, преди да е, създаваме нови закони и правила. Просто е безсмислено, ако е, да се създават е, нови, да творим нови текстове, след като старите не се прилагат на практика. И трябва да помислим как тези области, свързани с економическото развитие, като например как те се стиковат, така че да не е, дискриминираме една тема за сметка на другата, да говорим само за конкуренцията. Във всички случаи трябва да имаме творчески подход е, и към темите, по които трябва да се дискутира. Стигаме до въпроса с платформите. Тук е, с госпожа Кала сме единни по това, че има най-различни платформи че не може да се даде дефиниция на понятието платформа, просто защото те са най-различни. Става дума за услуги или други търсачки или пък някои предлагат услуги като е, работа в е, платформи, групи. Най-различен характер имат платформите. Затова трябва да помислим наистина как е, да действаме в отделните области. Има един въпрос, е, който трябва да се разработи още по добре и това е задължително в нашия доклад, тъй като това изцяло отсъства в документа, който ни предлага комисията, а именно оценка на въздействието и за социалното право, е, въпроси, свързани с заедостта и целият обществен живот. Това липсва в предложението на Европейската комисия. Във всички случаи обаче ние също не можем да предложим нищо в Европейския съюз. Не можем да предложим нищо на един Европейски съюз, който се занимаваме само с економическите аспекти. А втората важна част, за да можем да, да, за да успеем, това е да въвлечем гражданите, е, гарантирайки техните социални права. И именно е, този елемент трябва да попълним, за да е, е пълна картината и в директивата за услугите стана ясно, че економическата политика от една страна и социалната политика от друга страна не, са, не трябва да се противопоставят една на друга, а трябва да се преплитат, взаимно допълват, ако мислим за интереса на обществото. Това означава, в, е, че в нашия доклад е, трябва да, да изтъкнем именно това и сега очаквам наистина с е, нетърпение да видя, да чуя по-скоро какво имат да кажат нашите колеги по всички тези въпроси. Благодаря. So the next... Следващият, следващите оратори ще разполагат с по 3 минути. Докладчиците в сянка от различните политически групи ще имат възможност да се изкажат. Първо давам думата на Хена Виркунен. Благодаря, госпожа председател. Искам да благодаря на госпожа Калас и госпожа Гебхарт за положения труд. Искам да благодаря също на секретарията, на асистентите, на съветниците за всичко, което беше направено. Бяхме много заети през последните седмици и това ще продължи и през зимните седмици, предвид на многото предложения за изменения. Искам да подчертая няколко неща от гледна точка на ИТРЕ. Ние предложихме изменения, за да се затвърди промишлената база на доклада, да се ускори цифровизацията на индустрията, защото това ще стимулира растежа и заетостта в Европа. Това изисква също да се съсредоточим върху използването на възможностите на цифровизацията за създаване на повече работни места и за растеж. Това засяга и традиционните индустрии, както и по-новаторски индустрии, включително малките и средни предприятия, образованието, изследванията и прочие. Трябва да се види по какъв начин цифровизацията на индустрията може да помогне за развитието на обществото, за разработване на нови бизнес модели и услуги. Нещо, което беше подчертано в доста от измененията на НП, се отнася до регламентирането. Вече беше споменато колко важно е доверието. Но трябва да сме много внимателни, да намерим нужния баланс – да не регулираме прекомерно пазара. Необходими са доста реформи, за да се създаде един истински европейски цифров пазар, който да е достоен, достоен за цифровия свят, но не трябва да добавяме ново регламентиране, по-скоро трябва да намалим регламентирането и административната тежест. Когато се хармонизират практиките трябва да се заменят старите правила с нови, но не да се добавят нови регламенти в допълнение към вече съществуващите. Това е голямо предизвикателство за държавите членки. Искам също да подчертая позицията ни по цифровите услуги и стоки. Знаете, че има разлика между цифровите стоки и услуги и традиционните такива. Регламентите трябва да обхващат както цифровия, така и не цифров елемент. И ние трябва непрекъснато да наблягаме на това регламентирането да се отнася и за цифровите, и за не цифровите стоки и услуги. Считам, че проекто доклада ни дава една добра основа и сега ние работим за допълнителното усъвършенстване на доклада. Давам думата сега на Филип Жова. Благодаря, госпожо председател. Аз също искам да благодаря на двамата докладчици за интелигентната им работа тъй като многократно сме заседавали по този въпрос, искам да обърна вниманието върху необходимостта това колко трудно е да се работи по технически теми и да се постигнат компромиси. няма да крия, че разполагаме с малко време само 24 часа, за да можем да разгледаме различните предложения за изменения, да предложим компромисни такива. Това може да се направи веднъж, но не може непрекъснато. Многократно съм казал, заявявал и ще го кажа отново, че в доклада трябва да гледа на цифровизацията като на шанс, а не като на проблем. На второ място, относно защитата на потребителите, всичко зависи от доверието на потребителите към цифровизацията. Тя ще функционира само ако съществува такова доверие. Потребителите трябва да бъдат защитени в същата степен, когато купуват онлайн или когато пазаруват в обикновен магазин. Ние трябва да имаме правна уредба, която да ги закриля достатъчна степен. Трябва да се запълнят празнините. Мисля, че е уместно да подчертаем, че очакваме резултати от РЕФИТ по отношение на защитата на потребителите. Обръщам се към комисията. Първо трябва да се видят резултатите на трупания опит, преди да се премини към приемането на нови регламенти. Геоблокирането също опира до защитата на потребителите. Има понякога а, оправдани а, аргументи за това да има геоблокиране, но има и други случаи, когато това като практика е напълно неприемливо. Трябва да се изчакат резултатите от анкетата на комисията относно електронната търговия, до март следващата година. Трябва да се насърчи оперативната съвместимост също. Трябва да се спазват економическите модели, които се базират на териториалния принцип, за да може добре да функционира економиката. Мога още много неща да кажа, но ще имаме и други възможности да обменим мнение. Отново искам да благодаря за положения труд. Необходимо е в максимално къси срокове да получим предложенията за компромисни изменения. Благодаря. Мия Петра Компула Натрия от групата на социалисти и демократите има думата. Ние проведохме много добра дискусия с комисаря Отингер вчера. Нещата вървят добре но съм разочарована, че не беше засегнат въпроса за цифровизацията на индустрията. Това трябва да залегне в доклада. Това може да бъде нещо, в което можем да се обединим в нашата комисия. Европа трябва да предложи нещо повече. Това се отнася за Европейския парламент. Ако искаме цифрова промяна, това означава, че може да се стигне и до социални промени, промени в обществото. Защо да ни кажем, че трябва да се подготвим за това, да обсъдим въпросите заедно на европейски форуми или в други формати. Ние няма да имаме отговорите до януари 2016, когато трябва да гласуваме нещата се развиват много бързо, затова не бива да чакаме прекалено дълго. Вчера от... забелязах, че също имаме изоставане в някои области. Цифровата пропаст не е нещо абстрактно, съществува. Трябва да получат подкрепа фирмите, организациите, европейските фирми, гражданите трябва да могат по този начин да се превърнат в част от това цифрово общество. Евелин спомена също необходимостта от преразглеждане на директивите, свързани с конкуренцията. Разбира се, не може да се намери едно решение, което да е достатъчно за всички. Не бива да допускаме монополи, защото това не е пазарна економика, когато има само един или двама оператори. Ако Android, например, ви блокират, няма да имате достъп до цифрови услуги. Това е много важно да се има предвид. Не трябва да се боим, да видим какво се прави от OTC, да сравниме законодателството в областта на други видове услуги. Бих искала да се види ясно ролята на Европа при разработването на Г5, да имаме също цифрови посланици от Европейския съюз. Аз направих предложение за изменение в този смисъл. Надявам се Европа да е водеща в Г5 да не оставим нещата в ръцете на азиаците. Благодаря на докладчиците, на докладчите в Сянка, които работиха толкова бързо. Следващата дискусия ще бъде в четвъртък. Има доста възможности, които създава и за бизнеса, и за потребителите цифровия пазар. И за това трябва да подкрепим работата в тази област. Е, относно правата, ние имаме законодателство, трябва да работим по сега съществуващата директива за услугите и да настояваме за изпълнение на съществуващото законодателство. Когато има промени, те трябва да бъдат много примерени, да бъде технологично неутрално всяко нещо, което се предлага за, за бъдеще. Да, трябва да имаме същите права като потребители, независимо дали търгуваме онлайн или по традиционен начин. Ако се купя една книга и ако липсват страници, тогава ще получа нова. Ако купя цифрова книга, мога да я сваля веднъж, така че трябва да държим сметка за всичко това. Освен това, регламентирането при а, осигуряването на а, доставки, съкръщаване на времето за доставка на колети, трябва да се реши проблема в максимално бързи срокове. Обсъждаме въпроса с комисаря Отингер. Освен това има някои въпроси, свързани с правата, които все още не се разглеждат от съвета. Относно хармонизирането на политиката в областта на радиоспектъра е необходимо да работим с държавите членки. Няма смисъл да предлагаме нещо ново в съвета, ако нещата там се блокират. Трябва да се работи с държавите членки преди да се стигне до предложение. Аз не съм съгласен да има един единствен регулаторен орган на европейско ниво. Не искам да има монополи. Може би Берек може да направи нещо повече. Също да има отговорности в областта на ТСМ. Стандартизацията е изключително важен въпрос за много групи. Радвам се, че вие отбелязахте, че има риск от създаването на нови монополи. Аз съм против неограничен открит достъп. Трябва да има някакъв баланс. Относно платформите, съгласна съм, че не може да има един, единствен подход за всички. Аз съм за економиката на споделението. Тя се разраства, защото на потребителите им харесва, те се чувстват чувства, че нещата в техни ръце, затова не трябва да свръхлегорираме този е, сектор, но трябва да се създаде равнопоставеност, е, но въпросите за данъчното облагане са в е, ръцете на държавите членки. Ние се нуждаем от споразумение по сейф Харба, по неприкосновеността на личния живот. Аз подкрепям доста предложения за единия цифров пазар и за хората с увреждания. Следващия оратор е Дита Чаранцова от АЛДЕ. Благодаря. Аз ще бъда също кратка. Предвид на множеството изменения не е възможно да ги коментирам, но ще направя някои общи забележки от гледна точка на АЛДЕ. Ефекта на коледното дръвче вече беше споменат и съм напълно съгласна с казаното. Разбирам желанието всички да бъдат доволни, но с този текст всеки а, опит а, би бил не много добър, като се има предвид над 1200 изменения, които вече са внесени. А, бих предложила някои от а, ненужните изменения да бъдат оттеглени от вносителите, за да не се стигне до това коледно дръвче, което няма да е от полза за никого. Въпроса за времето. Единият цифров пазар е ключов приоритет на Европейската комисия. Целта на нашия доклад е да отправим ясен сигнал от страна на Европейския парламент, че сме готови, че сме ангажирани с изпълнението на тази програма. Ние не искаме нищо в доклада, което да създава впечатлението, че искаме да забавим процеса за създаване на единия цифров пазар. На трето място, ние няма да можем да приемем онези изменения, които целят запазването на традиционните оператори. Често се предлагат неща в името на социалната закрила, но аз не читам, че по този начин ще се подобри живота на хората, като се правим, че няма такава технологична революция и че се създават изкуствени нови пречки пред конкуренцията. И на последно място вече беше казано ние искаме да сме част от тази революция в цифровата сфера. Ние сме за иновациите. Ние искаме предложенията да са насочени към бъдещето. Това е взето предвид в измененията, предложени от моята политическа група. Освен това, ние искаме също да се намалят сроковете за доставка на колетните пратки. Нуждаем се от един цифров пазар, на който печелят най-добрите идеи. Да няма национални предпочитания и всичко това е отразено в предложенията, които се надяваме да намерят място и в компромисните изменения. Корнелия. Ангст. Благодаря. И аз също мисля, че разбира се, не искаме да, да, да насърчаваме конкуренцията. Обратното е безмислено. Но е, тук е, пътя към това да, начина по който това може да се постигне, това трябва да дискутираме. Баланса между е, регламента за насърчаване на конкуренцията и правата на потребителя. Тоест тези две неща, ако едно от тях куца, просто няма да постигнем целта си. Важен е тук въпросът, важни е, са тези въпроси, важно е текстът да отразява и рисковете също така. Не искам сега да, да чертаем някаква мрачна картина, и да спираме е, напредъка по този начин, но все пак е, трябва да видим на цифровия вътрешен пазар е, какво, какви са и рисковете. Личните данни, това е наистина е, един източник на, на, запечал, би, би могъл да бъде, но има и е, рискове и трябва да търсим баланса. Другия въпрос е да, остане, да бъдем спокойни и да видим какво е, може да се регламентира на европейско равнище и какво не. В това отношение също трябва да претеглим нещата много точно. Не да пререгулираме защото това би могло да бъде контрапродуктивно. Ето защо смятам, че е важно да развиваме една политика, която е насърчаваща иноваторството, иновациите. Това са, аз съм за това, но трябва и защита на данните също да се е, предвижда, защото защита на данните трябва да е вградена в е, всички останали въпроси. Тук е въпроса и на техника, но и за това потребителя да бъде защитен. Има и други неща. Можем да говорим за монополи и други, защото не ние е, не е едно и също дали има една монополна е, фирма или оператор на пазара. Трябва да говорим по този въпрос И последният въпрос, който искам да засегна е геоблокирането. Много се говори за това, много сме говорили, много има и предлож... предложение да се проведе едно изслушване, за да можем да можем да се споразумеем трите, трите е, комисии ИМКО, ИТРИ, КУЛТ, трябва да помислим по това и мисля, че е, само по този начин можем да стигнем до едни по-мъдри решения. Важно е да използваме времето, което ни остава. Не трябва да го пилеем, не можем да върнем часовниците назад, но е, не трябва и да прибързваме и да правим грешки. Достатъчно грешки сме правили до тук. Предполагам, че от комисията от правни въпроси ще имат какво да кажат за геоблокирането, особено в, по отношение с, на договорите. Следващият оратор. Ако все още не сте дали сигнал, че искате да се откажете, моля го направете. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Бузик. Съжалявам, че поисках думата, защото аз трябваше да замествам представител на зелената, на групата на зелените, въпреки, че не съм от зелената партия. Освен това, трябва да замествам и Юлия Реда, кой пък може да я замести нея, е. но ще се опитам да бъда максимално кратък и точен. Благодаря на съдокладчика, но ще прескоча благодарностите. Първо, по отношение на геоблокирането трябва да има колкото може по-малко изключения и географската дискриминация противоречи на основната цел на цифровия единен пазар и води до раздробяване на пазара. Второ, много се радвам, че правата на потребителите за стоки купени е, онлайн и офлайн е, не би трябвало да подлежат на различия. Не би трябвало да има по-низко ниво на защита от това, което съществува днес. Както обикновено се притеснявам от това, че Европейската комисия не дава ясна дефиниция за, на платформите. Според мен това ще повлияе много отрицателно върху новаторството. Тук не можем да бъдем повърхностни, трябва да навлезем в дълбочина. Електронните книги бяха дадени за пример преди малко. Те трябва да се третират като книги на физически е, носител, т.е. Е, като продажба на стока, а не на услуга. Не трябва да има дискриминация е, по отношение на ДДС. Ако, ако, дадена, ако дадена стока получи освобождаване от ДДС, това освобождаване трябва да въжи за всички формати, както онлайн, така и офлайн. офлайн достъпът за лицата с увреждания, особено във връзка с оперна, оперативната съвместимост или съвместимостта. Знаем какви са проблемите. Госпожо председател, искам да приключа с нещо положително. Искам да изразя едно пожелание. Колегите говориха за ефекта на коледното дърво. Не можем да окачим всичко на дървото, така че нека да ви направя, да отправя моето предложение. Коледното дърво си е зелено и прекрасно, така че нека да го оставим е, да си го оставим такова. Индре, е, ти си е, докладчик в Сянка. Искаш ли да кажеш нещо от свое име? Не. Това, което казах за коледното дърво, си е моя мисъл. Дейвид Борели. Европа за свобода и пряка демокрация. И след това Марко Зуло. Благодаря. Най-напред искам да благодаря на докладчиците и двата секретарията е, за сложната работа, която извършиха по тази много сложна тема. Аз искам да се спра на подхода, който прилагаме. Първоначалният подход на докладчика е да се осигури защита на потребителите и гражданите. Всички сме съгласни че този подход е запазен. Проблемът според нас е когато преминем от принципите към конкретните аспекти. Защото се оказва в известен смисъл, че този доклад има опасност да ни изправи пред правна несигурност, като примерните договори. Дефинициите и лингвистичните елементи понякога са противоречиви, например геоблокиране, когато се говори за легитимна дискриминация. Това е вътрешно противоречие, което е безсмислено. Този подход като че ли се стреми към общо споразумение или консенсус, или пък иска да удовлетвори всички, за да се постигне максимално широка подкрепа. Нашият Нашето мнение е, че този подход ще доведе до двусмислен и неясен документ, който по-скоро ще осложнява, отколкото ще изяснява и ще доведе до объркване. Ето защо аз призовавам докладчика да следва пътя, по който тръгна в началото. Път, който е храбър и амбициозен, чиято цел е да осигури цифров единен пазар, който да се основава на три стълба – доверие, равенство и липса на дискриминация. Сега последният оратор в първия кръг. Griffin, Нилсон, Бланко Lopez, Фун, Штайла, Хозия, Шенфилд и Галпелч. Galpelch. So if your name Ако вашето име не е в списъка, който току-що прочетах, моля, дайте знак, за да ви запишем. Още един въпрос, който обсъждаме. Някои казват дали да отложим гласуването, за да има още едно изслушване. Няма да го отложим. Това е възможността на парламента да представи становището си преди гласуването. Това трябва да стане през декември и няма да е разумно да отложим гласуването. Можем да продължим да организираме експертни слушвания, но това може да бъде, като, да бъде организирано като странична дейност. Барбара Капа е последният оратор в първия кръг. Няма я. И сега ще дам думата на господин Бузък. Благодаря, Вики. Съгласен съм, че трябва да гласуваме по план. Престои ни огромен труд. Благодаря за всичко, което свършихте. Благодаря на докладчите в Сянка, на двамата докладчици. Доколкото знам, някои компромиси са готови, но не всички ще бъдат приети. Искам да ви уверя, че в комисията ИТРЕ ние разгледахме и гласувахме доклад за енергийния съюз. Гласувахме го 2 часа, но всичко е наред. След 2 часа гласуване сме много доволни голямо мнозинство подкрепи този доклад. Но 56 компромисни изменения. И е така, успех. Благодаря, Вики. Сега преминаваме към втория кръг и така наречените други оратори. Господин Рошфор има думата който представлява комисията ИМКО. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Докладът в крайна сметка трябва да получи е, глътка въздух то е много важно за Европейския съюз. Става, става дума за световна конкуренция. Конкуренция с Азия, Съединените щати. Трябва да сме конкурентно способни. Европа по-скоро загуби в сблъсъка с цифровизацията. Вече не се изграждат е, устройства в Европа и повечето платформи, които се използват, не са европейски. Ето защо докладът трябва да бъде оптимистичен, но трябва да проявява и решителност. Трябва да очертае онова, което е необходимо, за да може в Европа да се развива цифровизацията, да създават работни места и необходима е подкрепа на е, европейски фондове, като фонд за стратегически инвестиции. Този модел обаче трябва да е, включва и широки кръгове от обществото. Има нужда от промяна в обществото. Ние трябва да бъдем гаранти е, на това максимален брой европейци да спечелят както потребители, така и предприятия. ние самите как, на какво сме гаранти на защитата, която ще осигурим на економическите е, субекти. Ако ние не регламентираме и не регулираме, ще има национална или дори регионална е, регулация, която, които ще бъдат противоречи. Вижте какво става с Airbnb и с Uber. В един регион, в определен град има регулация, която е различна от регулацията в други. Освен това е необходимо да направим така економиката да върви като цяло. В началото на електронната търговия много потребители се притесняваха от недостатъчната сигурност при плащането. Така че доверието в самото начало е задължително, за да може тази четвърта индустриална революция, която е и социална революция, да успее. В заключение смятам, че трябва е, двамата докладчици да бъдат е, в взаимодействие и е, да има съвместимост. Виждаме кои са важните сектори. Мисля, че трябва да видим дали взаимодействието и съгласоваността не са проблематични. Това означава, да няма противоречие между записаните сектори. Накрая за е, коледното дърво. Вече сме почти в сезона на коледа. Аз бих искал е, да, дървото да бъде зелено. Когато е зле украсено е лошо, но когато е хубаво украсено, то е прекрасно. Благодаря, уважаеми колега. Предвидили сме по две минути за този кръг, но не ви бях предупредил. От тук нататък вече моля ви по две минути госпожа Муди от комисията ИТРЕ. Благодаря, благодаря на докладчика, на докладчиците в Сянка за чудесната работа. Искам само да повдигна три въпроса като продължение на това, което беше казано. Нашата задача е не само да подсилим това, което е казано и подчертано, но и да преодолеем празнотите. Една от празнитите е свързана с това, че предстои нов економически модел и ние трябва да представляваме гражданите със своята работа. В това число три конкретни области. Всеобщият обхват на широколентовия интернет, необходимите умения и хората да имат достъп до освояване на нови знания и като професионалисти, и като граждани. Да, не е коледно дърво да се включи аспекта за етост в работата ни по цифровия единен пазар. Всъщност това е от жизнено значение. И ако ние като законодатели не обърнем внимание на обществените аспект и аспекта на заетост, този въпрос няма да бъде засегнат, а е важно той да бъде засегнат. Благодаря, госпожо. Господин Данти от комисията ИМКО. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчиците. Огромен брой е, и изменения. Те говорят за желанието на депутатите да работят, но и за важността на темата. Аз бих искал да подчертая някои да се спра на това, което представих е, като в формата на изменения. Първо, с единия цифровия пазар можем да допринесем а, към изграждането, до изграждането на единния вътрешен пазар. Това е много важно. Трябва да засилим ефективността на съществуващите инструменти за управление на единния пазар. По-нататък, е, е, единният цифров пазар ако бъде хомогенен, може да повиши конкурентоспособността на индустриалния сектор, да помогне на малките и средни предприятия, на новите предприятия, да помогне на сектора на услугите, да осигури по-добра защита на потребителите и да даде тласък на политиката за конкуренция. Що се отнася до измененията, аз ще повдигна няколко въпроса. Първо, да използваме възможностите от економиката на споделянето. Като държим сметка за необходимостта да не наказваме традиционните сектори. Другата тема е свързана с създаването на условия за равнопоставеност в областта на данъчното облагане. Да се гарантира, че данъците ще се плащат там, където се реализира печалбата. Друг важен въпрос е премахването на геоблокирането. Всички, всичко това, което представлява дискриминация срещу потребителя, възоснова на географското му местоположение трябва да се премахне. Друга важна тема е необходимостта да се инвестират повече ресурси в сътрудничеството за повишаване на сигурността на мрежите. Потребителите често страдат от несигурни мрежи и за това нямат пълно доверие в сигурността на тези мрежи. И като инвестираме в тази сигурност, ще възстановим доверието на гражданите. И накрая управлението, електронното управление, за да се повиши ефективността, да се намали бюрократизацията и ще се отчитат потребностите на гражданите. Благодаря. Много дълъг, много дълъг списък с кандидати. Ружа има думата. Да, името ми е дълго, но изказването ми ще бъде кратко. Особено в момента, в който успяваме да намерим решение за роуминга, би трябвало да можем да намерим решение и за осигуряване и за предоставяне на услуги в епохата на електронната търговия. Това е проблем, който гражданите и потребителите искат да решим. Аз съм предложила няколко изменения и бих искала докладчите да се относят сериозно към тях. Е, въпросът трябва да се реши. Е, той ще е, определи дали в Европа ще има бариери или не. Госпожа Крео, от името на ИТРЕ. Благодаря и аз ще бъда кратка. Е, госпожа Кеслер, благодаря наистина е, на докладчиците за свършената работа, чудесна работа. Един въпрос е, там, където докладчиците искат да се развива едни, един регламент за електронните комуникации. Мисля, че това е, е погрешния подход. Имаме една агенция Берек, която работи добре. Тя всъщност е, Берек е, е сбора от е, националните регулатори и това е начин на съвместна работа, който е функционирал добре до сега и не би трябвало наистина да, да, да отстраняваме един, една работеща схема и да я заместваме с нова. Мисля, че трябва да запазим тази е, агенция. Може би ще се наложи да засилим, да я е, подкрепим с допълнителен персонал, но да създава нова е, институция вместо съществуващата и работеща добре, мисля, че това е безмислено и в това отношение нашата група е единна. Благодаря господин Дартон от Имко. Благодаря и на докладчиците с доброто сътрудничество. Аз внесах няколко изменения по различни теми е, и ще се спра на въпросите. Първо, не на крепост Европа. Нито в, нито в областта на цифровото съдържание, нито в областта на е, облака Европа не може да се превърне в цифров остров. От това ще пострадат потребителите и работните места. Трябва да осъзнаем, че цифровата революция помага на гражданите и не е работа на политиците да им пречат. Имаме нужда от повече преносимост. Гражданите, потребителите трябва да имат достъп до съдържание, което са закупили и геоблокирането вреди на бизнеса. И имам въпрос към съпредседателите. Това заседание се предава по интернет. То геоблокирано ли е? Или пък до него има достъп от цял свят? Ако до него има достъп в цял свят, очевидно за да се, за, за геоблокиране е необходимо да се добави нещо. Що се отнася до економиката на споделянето, трябва да свалим преградите, а не да изграждаме нови. Защо е, на Юбер е забранен да функционира в някои райони и страни? Потребителите харесват тази услуга и хората обичат да говорят за нея. Економиката на споделянето е ефективна е, тук е, тази економика съчетава търсенето с предлагането. Що се отнася до насърчаването на растежа, е, трябва да могат да се дадат предприятия за един ден. Е, всичко останало затруднява бизнеса. В заключение, господин председател, не на крепост Европа, но да за възможности на гражданите, потребителите и фирмите. Благодаря. госпожа Розиер. Благодаря. Големите цели, с които е свързан единния цифров пазар, не могат да не се споделят от всички защита на потребители, справедлив достъп, само че това ще стане възможно само ако има истинска хармонизация, а не само хармонизация на достъп до услугите. Трябва да има хармонизация на условията, социално-економическите права на работещите, социално измерение, защото днес, когато ни представят економиката на споделянето, това е нов економически модел и това всъщност е, е вратичка, за, за да има е, вратичка за избягване на социалното осигуряване. Що се отнася до работещите, въпросът за авторите е от централно значение. Очудващо е, че за да се улесни конкуренцията, Знаем, че има младежи, които не са от Европа и на тях се пада по-голяма част от економическата полза, а авторите губят. Авторите губят. За да избегнем този механизъм на заобикаляне на националното законодателство, въпросът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 Thank you very much. Благодаря, госпожо. Госпожа Грифин. Thank you, chair. I'm... Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчиците за свършената работа. Аз се присъединявам към други колеги, които казаха, че е необходимо да гарантираме така, че гражданите да техните социални трудови права да бъдат в центъра на цифровия единен пазар. Трябва да мислим тук и за достъп до е, хората в равностойно положение, достъп и в селски и в градски райони, защото, например, в Ланкашер в, и в Кумбрия 50% живеят в отдалечени селски райони. Трябва качеството, образованието, е, обучението и на, на умения е, е, са от централно значение, за да се гарантира именно достъпа на всички е, и участието в тази цифровизация. Благодаря. И следващият, е, който ще се изкаже от ИТРЕ, господин Данко Лопес. Благодаря. Да, от... имам изказване в Комисията по рибарство. Докладчик съм, затова трябва да напусна. Благодаря на докладчиците за свършената работа. Ясно е, че ще трябва да има една приемственост между физическия и цифровия свят и трябва да създадем рамката, за да се развият възможностите, които се е, предлага цифровия свят. Цифровизацията на економиката е неспираема, но тя трябва да бъде подплатена със съответните мерки, които да коригират някои негативни нейни ефекти. Например, видяхме го в случая с е, манипулирането на е, емисиите на автомобилите на Volkswagen. Разби, трябва да помислим и за други уязвими групи и възрастните. Не трябва да дадем, да допуснем да се разширява цифровата пропаст. Същевременно ние изграждаме един паричен съюз, но ни трябва и една по-солидна база за цифровия единен пазар, за да включим, въвлечем всички в него и да имаме една стабилна рамка за цифровите, за, за творческите сфери. положителното, което виждаме тук, е именно текстовете, които е, се отнасят до включване на всички, защита на потребителя, и насърчаване на малките и средни предприятия, начинаещите фирми за включване и участване в цифровата сфера, особено в областта на научните изследвания и работа в облак. Смятам обаче, че много още има да се работи по въпроса, особено за модернизиране рамката за правата на интелектуална собственост. Това бе засегнато като въпрос. Ние тук говорим за един много важен капитал, именно съдържание, който предлагаме чрез посреднически платформи. Трябва да видим и да помислим и за значението на разпределението на частотите в спектъра. Комисията трябва да Надяваме се, че тя ще го включи в един сериозен пакет и ще го предложи на тази на парламента. Сега благодаря на представителите на ИМКО и на Интра за участието. Трябва да припомня, че имаме широк е, кластър от комисии ИМКО и ИТРЕ, тези, които имат е, асоцииращо мнение по е, силата на член 54 и разбира се свободно мнение от ЕКОН, транспорт, от комисията, комисия, транспортната и комисията по рибарство. Това прави 9 комисии. Сега господин Нилсън от Имко има думата. Благодаря. Дигитализацията, цифровизацията създава огромни възможности за бизнес, и за фирмите, и за потребителите и парламента ни трябва да изпрати ясен, да отправи ясен, ясен сигнал към комисията, че ние не трябва да е, само да е, тържествуваме и да се радваме на тези интелигентни бизнес модели, но трябва да включваме и гражданите. Органите, администра... администрациите ще се възползват от тези възможности във всички случаи. Данъчните органи, за тях ще стане по-лесно да проследяват е, изплащането на данъците или случаи на неплащане, което е в полза на обществото. Не трябва само да говорим за интелигентни бизнес модели. Обикновено хората казват, е, елате малки и средни предприятия, ето тук се създава един нов цифров е, свят, няма да се налага вече да плащате данъци или социални е, помощи. Свидетели сме на подобни тенденции, затова очевидно и безсъмнено трябва да включим социалните въпроси в този текст. Сега господин от, от комисията ИМКО. Благодаря, господин председател. Цифровия пазар не е нито европейски, нито американски. Той е глобален пазар. Въпреки това, за да упростя нещата, две теории има. Две мнения. Едното е за защита на пазара, предвид потребителски права. Това е американския подход. Другата школа е защита на потребителите чрез правата на пазара. Това е по-скоро европейския подход. Ако погледнем, ако помислим за цифровия пазар, ще видим, че Европа започва да губи, да изостава. Трябва да не забравяме, че прекомерното регламентиране на пазара – прави Европа неконкурентно способна, не само по отношение на САЩ, но и в сравнение с други страни в света. Защото други страни и региони използват шанса и никой не иска да чака 10 поколения за въвеждането на цифровизация и ние би трябвало да се... Ние всъщност няма в какво, освен в цифровизацията, няма в какво друго да се стремим да настигаме САЩ. Това и ако продължим само с законодателство, няма да спечелим в тази надпревара с останалата част на света. Това се иллюстрира от новите цифрови компании, които сега започват, те се установяват повече в САЩ, отколкото в Европа, дори установени регистрирани фирми в Европа се преместват в е, САЩ, защото намират по-добри условия за бизнес там. Така че трябва да видим как да създадем един пазар, който е благоприятен и насърчаващ и за потребителите, и за бизнесите. Благодаря. Мисля, че тази дискусия е много полезна, много важна, още повече, че за втори път е, говорим по тези въпроси, но трябва наистина да запазим да не забравяме кои са най... Е, кои ще се облагодетелстват най-много от това европейските компании и европейските граждани. Но за да успеем, би трябвало да възползв... се възползваме максимално от възможностите и да използваме наличния потенциал. Искам да се спра върху защита на данните, защото данните предлагат и възможности, и рискове. За европейските фирми, как, как е, управляват, всъщност е, тяхната конкурентоспособност зависи от това как е, борават с данните. Знаем, че информацията е власт, а информацията предполага данни. Ние се опитваме да се конкурираме в глобален мащаб. Европейските компании са принудени да се конкурират, но ние не успяваме особено в това отношение в момента. И за да сме по-добри в тази глобална надпревара, би трябвало да променим правилата си защита на данните, трябва да действаме много по-прагматично по отношение на правилата за защита на данните. И аз наистина, ми, на мен ми се иска доклада, за който говорим, да допринесе, как, както, казаха и прежде, както каза и преждеговорившия колега, да помогне този доклад европейските фирми да станат по-конкурентоспособни, да се да настигнат американските фирми, защото все повече конкурентоспособни млади фирми се явяват, е, из, възникват тук е, и трябва да им създадем условия. Благодаря, господин Шваб. Благодаря, господин председател. Внимателно изслушах всички изказали се и мисля, че наистина този проект за доклад е добра основа за по-нататъчни дебати по темата. Вече след като е, изчетах текста, не виждам някакви непреодолими препятствия пред бързото му е, приемане и прилагане. Сега дали този доклад ще играе голяма роля? Да, наистина той поставя в фокуса на вниманието работниците, които, за които е, условията на работа ще се променят в един един цифров пазар. Когато Наистина този доклад е, е известен смисъл отговор на, отговор на парламента към това, което предлага комисията и е, другата му роля е да покаже, че цифровия свят играе много по-различна роля от класическите. Но е, основното послание в този доклад е, трябва да бъде, че ние като парламент бихме искали да се постигне равнопоставеност на европейските фирми с всички други, независимо какви са, и другото да има правила на публичната политика, т.е. в цифровия свят да има също, е, същите правила, в класическия свят да, е, е, в цифровия свят да действат същите норми и правила, както и в традиционния класическия свят. Това обаче налага някои стари норми да бъдат преработени, за да имаме еднакви условия, т.е. да се да има равнопоставеност. И това е, мисля, че най-важното послание и тогава би трябвало като парламент ние да излезем с е, много ясни, и то бързо, с много ясни е, позиции. Благодаря, госпожа Штилер. To... Благодаря за тази възможност. Благодаря на докладчиците. Вече много неща се казаха. Важно е да изградим този цифров пазар, но само да се спре нещо е, във връзка с данните. Когато мислим за една цифрова вселена, данните, е, които се увеличават, е, е информацията, която е, съхраняваме, се увеличава е, стремглаво и над 50 е, милиона рубрики се появяват и добавят всеки път в контекста на този доклад мисля, че много полезни идеи сподели нашата, нашата финландска колега, финска колега. Ако кажем, че можем да 100 милиарда оперативни, ефективни мерки, стъпки можем да направим в един единствен пазар, мисля, че това е много е, добро. Един пример. Една фармацевтична е, фирма, която е, издава, защитава 500 патента всяка година, това означава 50 000 души. Представете си какъв потенциал предлага цифровизацията за пестене, за економии на усилия и хора. Затова е важно, когато говорим за единия пазар, да не, да не пропускаме, е, да ни изпускаме внимание и другите важни аспекти. Um, now we would like to listen to the opinion of the European Commission, maybe not opinion, your point of view. А сега комисията да чуем е, вашето становище или по-скоро вашето отношение, позиция към въпроса. Господин Жерар Деграф, който е директор на цифровата економика и координация на цифровия единен пазар в е, генерална дирекция, от генерална дирекция Connect. Имате думата. Благодаря, уважаеми депутати. Аз ще разделя времето с колегата Ровин от Генерална дирекция ГРОУ. Първо един общ коментар. Ние приветстваме това разискване. Очевидно е, че то засяга ключов въпрос. Разбираме колко спешен и отложен е този въпрос. Парламента иска да предаде на комисията своята гледна точка максимално скоро. Искам да направя няколко конкретни коментара. Важно е да се помисли за метода. Да, има фрагментация на единия пазар. Въпросът е как се е допусна това. Ако видим какво беше нормотворчеството през последните години, доста често имахме съгласие, че трябва да има минимална хармонизация и ако държавите искат, могат да отидат по далече 28 правила да бъдат заменени с едно е по-добър вариант, а не от още нови 28 правила. Затова нашата амбиция трябва да е да постигнем повече общо прилагани правила, равнопоставеност, лоялна конкуренция, да погледнем също и от гледна точка на потребителите, те да бъдат третирани по еднакъв начин, не само онлайн, но и офлайн, да бъдат уверени, че ще бъдат защитени, когато правят бизнес с други държави членки и че не трябва да правите едно и също 28 пъти, ако искате да имате успех като е, европейска компания. Освен това, да може да се възползвате и от економията на мащаба. Относно геоблокирането, комисията работи много активно в тази област. Ние правим разграничение между геоблокирането за материали, които са обект на авторско право и скоро комисията ще излезе с предложение за приносимостта другата част от геоблокирането, която не обхваща материали, които са обект на авторско право, са нещо различно. Относно платформите, дефинициите са нещо интересно, но по-важното е да видим какви са проблемите, които искаме да решим. И ако има проблем, Европейския съюз ли е този, който трябва да го разреши или не? Ние не считаме, че обсъждането на такива определения само по себе си толкова интересно. Трябва да има общо дефиниция, но може да се окаже, че подобна дефиниция е безмислена, защото обхваща различни елементи. Платформите трябва да използват и съществуващото законодателство. Ние гледаме каква е ролята на тези платформи при, разглеждане, при разглеждането на аспектите, свързани с аудиовизуалните средства и други аспекти. Сега ще дам думата на моята колега. Следващият оратор е госпожа Грубен, която е ръководител на отдел дигитализиране на единния пазар, генерална дирекция ГРОУ на Европейската комисия. Благодаря, господин председател. Искам да добавя няколко коментара по две неща, които бяха очертани от някои от изказалите се. Първо, дигитализацията на промишлеността. Няма толкова силен акцент по този въпрос в стратегията за единия цифров пазар. Беше създаден екип за проекти в Европейската комисия, за да се разглеждат различните аспекти, свързани с с цифровата преобразуване на индустрията и ние искаме това да стане по един по-съгласуван начин. Става дума за различни инвестиционни а, средства, които идват по линията на различни финансови инструменти, работа за стандартизиране, оперативна съвместимост, а, също и развитието на цифровите умения. Ние разглеждаме тези различни пакети много внимателно и всичко това се обвързва и с цифровизацията на промишлеността. В стратегията за единния пазар, прията миналия месец от комисията, се обръща особено внимание where we have elaborated on something that was already announced in the digital single market strategy. Uh, So, what... И това, което смятаме да направим е в средата на следващата година да излезем с а, стратегия, с насоки за прилагането на съществуващите правила и да създадем една рамка за наблюдение, която да ни позволи да измерваме какво става в областта на тази економика на сътрудничеството или на споделянето. И така ние искаме да се разгледат възможностите за прилагане на различни бизнес модели в тази област, положителната енергия, новаторските аспекти също да получат внимание, да се отчетат и възможностите които създава за насърчаване на предприемачеството. Затова всичко това е много важно за нас, ако искаме да работим за създаване на работни места и растеж. Но има и предизвикателства, има рискове. Много от операторите се обръщат към нас и се оплакват от липса на правна яснота, относно прилагането на правилата, че има непропорционални, несъразмерни правила за целите, за които са създадени. Също говорите за фрагментацията на това как се реагира в различните държави членки. Разбира се, има също а, оплаквания за липса на равнопоставеност, за социални осигуровки, как всичко това ще се отрази върху трудовото законодателство и прочие. Ние разбираме тези предизвикателства, ние организираме семинари в държавите членки, работим с предприемачите, които работят в сферата на економиката на споделянето и се надяваме с ваше участие да намерим общи решения да се гарантира правна сигурност за предприемачите, правната рамка да бъде положителна за създаване на работни места и растеж и да позволява на потребителите да се ползват от новите възможности. На последно място да не допускаме допълнително фрагментиране на единия пазар в тази област, защото ако това се получи, всички тези много обещаващи нови а, дружества няма да могат а, да развият своя потенциал. Председателят, благодаря. Сега искам да дам думата на един от съдокладчиците, госпожа Гебхарт. Благодаря, господин председател. Действително, този дебат беше изключително ползотворен и интересен. Искам да благодаря на всички, които взеха участие в него. Надявам се, че ще можем да извлечем много положителни неща от него. Първо, съгласна съм с е, казаното от госпожа Форт и от господин Бузек, е, че не трябва да отлагаме гласуването. Разбира се, трябва да гарантираме, че ще получим отговор от парламента максимално бързо, за да може комисията да реагира в последствие. Аз съм е, готова да направим венужното от моя страна, но да не се допусне отлагане на гласуването. Читам, че това е част от работата, която вършим тук. Разбира се, ще има още много доклади, които трябва да бъдат изготвени в тази област, за да се обхванат различните аспекти на тази тематика. Това, което искам да подчертая, е, че се опитваме да изготвим едно компромисно предложение, колкото е възможно по-скоро. Изпитваме недостиг на време и От встъпителното ни изказване е ясно, че госпожа Калас и аз не винаги имаме едно и също мнение, има доста разлики в мнението ни, но ние се опитваме да работим максимално бързо заедно. И разбира се, ние знаем, че за да се изготви нещо добро, е необходимо достатъчно време. Обещавам, че ние ще направим всичко, което е по силите ни да работим бързо. И още нещо. Ние не се опитваме да удовлетворим всички. Това, което се опитваме да направим, е да предложим едно цялостно виждане от страна на Европейския парламент, едно съгласувано виждане, за да можем да получим максимална подкрепа от депутатите. Ние ще се опитаме да внесем някои подобрения, но ще продължим да бъдем последователни в пълна степен. Ние не искаме друг като списък за желания. И така, нещо, което ми хрумна по време на разискването, всички подчертаха, че трябва да застъпим една положителна позиция. По това всички сме съгласни. Но доста често оставам с впечатлението, че говорим прекалено много. Нашата економика всъщност не е чак толкова зле, колкото някои твърдят, нито пък работата ни е толкова лоша, колкото някои твърдят. И не трябва да допускаме да се прави нещо, което се прави от някои хора, именно да отслабваме собствената ни позиция. Ние искаме да има възможности млади хора да създават а, а, компании. Имаме желанието хората да имат повече възможности в Европа, а не да е остава с впечатлението, че нещата са по-добри някъде извън Европа. Ние искаме творчеството, творческия потенциал да остане тук в Европа, вместо да отива някъде другаде. И този творчески импулс трябва да остане с нас, за нас тук в Европа. Така че нека да ни омалуважаваме това, което правим. Това е изключително важно. Сега за коледното дръвче. Разбира се, това е една много хубаво сравнение. 14 декември е малко преди коледа и можем да решим дали искаме да имаме коледно дръвче или не. Но ако украсим такова дръвче, нека да направим така, че то да бъде красиво и многоцветно, за да може всичко да са щастливи. С други думи казано, ние трябва да украсим това дръвче по един последователен начин, не просто да слагаме нещата безразборно по него. Господин Деграф и някои други от изказалите си обърнаха внимание върху проблемите, които трябва да бъдат разрешени и по какъв начин може да стане това. Ние трябва да разгледаме всичко това много подробно, за да не изготвим една палитра от най-разнообразни правила. Трябва да бъдем последователни и да не прилагаме нещо, което в последствие трябва да се поправя, тъй като ще създаде междувременно проблеми чрез фрагментиране на законодателството, особено по отношение на геоблокирането и на платформите. Ние трябва да видим какво трябва да бъде регулирано на единия пазар и да насочим вниманието си именно върху това да се направят нещата по истински европейски начин, Бихме искали по този начин да се даде повече възможност за развитието на економическата мощ на Европа. Господин Деграф, не ни карайте да излизаме с дефиниция за това какво означава платформа, тъй като ако настоявате за това, ще се провалите. Платформите, които се предлагат и които се възпроизвеждат, са толкова различни, че не можем да изготвим едно определение за всички тях. Нека да не опитваме изобщо. Нека да видим в кои области има проблеми с платформите, които трябва да бъдат разрешавани. Върху това трябва да насочим вниманието си. Има различни проблеми в различни платформи. Например, в електронната търговия имаме проблем с геоблокирането в економиката на споделянето услугите. Понякога имаме проблеми с, с само не, заетите лица. В търсачките имаме проблеми с монополите и доставчиците. Така че това са все различни проблеми, които трябва да се разглеждат по различен начин. И именно така трябва да поступим. Смятам да спря тук, въпреки че имаше още доста много въпроси, които с удоволствие бих засегнала. Председателят, благодаря ви. Госпожа Кая Калас има думата. Благодаря. Благодаря за направените изказвания. Аз се радвам, че беше наблегнато на положителния тон в доклада, който трябва да остане. Относно защитата на потребителите. Възниква въпроса дали ние вредим на економиката на споделянето или на потребителите, ако искаме да се прилагат същите правила, които са в действие сега. Много от колегите казаха, че новите инструменти дават нови възможности за потребителите или ако се опитваме да регулираме това, можем да навредим на потребителите, както и на цифровата економика като цяло. Съгласна съм с казаното, че цифровизацията се отразява на обществото като цяло, но трябва да сме целенасочени, тъй като ние изготвяме доклада с акцент върху единия цифров пазар, т.е. да насочим вниманието си преди всичко към економиката. Не можем да засегнем всички въпроси, които могат да породят промени в обществото. Много важно е също да разбим, че радио частотите не спират на границите и че се създават някои пречки за въвеждането на 4G и други. Далеко съобщенията и отите не трябва да се сравняват. Това е погрешно. Защото е по-лесно да се приключват различните от те се услуги. Съгласна съм, че не трябва да отлагаме гласуването, както казаха мнозина от колегите, които се изказаха, а, ние трябва да а, изготвим нашата, нашия доклад а, преди а, становището на комисията. Аз не съм за кратък текст, но това, което искам да подчертая, е, че трябва да бъдем целенасочени. Не можем да включим всичко, което ни се иска, защото накрая няма да кажем нищо. И в заключение искам да кажа, че не трябва да се създава крепост Европа по отношение на цифровизацията, както спомена един друг колега. Председателят, благодаря ви. Да, има някои различия между вашето мнение, това е очевидно. Вие сте от различни комисии, имате различни гледни точки. Това лесно се разбира. Мога да предложа нещо, което е сигурно ще бъде възприето и от двете, а именно разглеждане на измененията, компромисните изменения 1 декември 2015 на съвместно заседание на двете комисии. Гласуване отново съвместно на 14 декември 2015 и гласуване в пленарна зала на 18-21 януари 2016. Тук сигурно имаме пълно съгласие. Виждате, че имаме и на 100% съгласие по някои въпроси. Това ни дава надежда за бъдещето. Благодаря ви за отличната ви работа, за много добрата дискусия, която проведохме. Искам да дам думата на госпожа Вики Форд. Много ми беше интересно да изслушам дебата днес след обяд. Благодаря за работата, която свършихте до тук. Мисля, че ние трябва да се организираме за гласуването преди коледа. Едно техническо наблюдение. Сега съм в комисията В Минали мандат бях в ИТРЕ. Ние гласуваме по различен начин компромисите в комисията ИМКО Тази сутрин имаше компромис по клауза номер 5 и то се разделя на първа, втора, трета част. В комисията ИТРЕ като че ли се прилага системата 5.1, 5.2 в рамките на, един, на една разпоредба и да не се разделя гласуването. Така че ако има становища, ако има различия в мненията, нека те да бъдат обединени в по-кратки компромиси. съкратете компромисите, разделете ги на части, за да може всяка група да реши как да гласува. Много е важно, когато има толкова много изменения, да имаме ясен демократичен процес и различията да бъдат отразени в гласуването. Така че, може би ще бъде добре компромисите да бъдат в по-малки отрязъци. И всички, които ни гледат отвън, да видят, че ние прилагаме много стрикно демократичен процес. Ние ще работим заедно с секретарията, за да може секретарията да му стане ясно, но мисля, че това е начинът да обясним на всички как подхождаме към тези въпроси в парламента. Следващата, следващото заседание е на 1 декември. Благодаря ви. Е, абсолютно задължително е това, което обсъдихме с Вики гъвкавост по отношение на компромисите 11А, 11Б, С и така нататък. В комисията ИТРЕ предлагаме и допълнения, т.е. две думи към края или едно кратко изречение. Това не е компромисно изменение, а нещо като допълнение. И можем да гласуваме нещо подобно. Тази сутрин много добре се получи. Очакваме гъвкавост и от секретарията при подготовката на списъка за гласуване за вас ще бъде по-лесно. Работата е невероятна. Благодаря ви още един път. До 1 декември, когато пак ще заседаваме в съвместен формат. Благодаря.